Благодаря, господин е, Пибалкс. Е, приключваме с дискусията е, по тази тема. Гласуването и по нея ще бъде утре в 18 часа. А сега преминаваме към доклада на господин Бах, кулминационната точка за днес вечерта правата на пътниците за всички видове транспорт. Господин Бах има думата. Благодаря ви, господин председател. Господин комисар, уважаеми колеги, мобилността е всъщност много характерна за нашето модерно общество. Множество мерки са предприяти от Европейския съюз във връзка с защитата на правата на пътниците. Общо 6 регламента са прияти. Междувременно, но опитът от последните години показва, че е, все още в законодателството на Европейския съюз е, съществуват празноти или неясноти, така че е, именно тези недостатъци в законодателството дават възможност на недобросъвестни предприятия да не спазват разпоредбите и нерядко спорните въпроси се уреждат в съда. Националното законодателство би трябвало също да приеме в една по-голяма степен регламентите на европейско равнище. Така че те да обхванат всички видове транспорт, защото ние знаем, че в момента в е, морския и в автобусни е, е, транспорт нещата не са така добре уредени, както да кажем в въздушния или в железопътния транспорт. А би трябвало да се стремим към едно еднакво равнище на регламентиране на, в четирите вида транспорт. Известна степен от гъвкавост, от е, така, свободно е, пространство за движение на е, в рамките на отделните видове транспорт ще бъде необходимо. Естествено, трябва да се съобразим и с спецификата на е, отделните видове транспорт. Е, ще трябва да помислим и е, за това как точно да се предоставя информацията, какви информационни източници да се използват, как ще подсигурим надежна прозрачност. Говорим за прозрачност, да. А това означава, че правата трябва да бъдат ясни на гражданите. Те трябва да знаят, че имат достъп до определена помощ, до определени центрове за подпомагане на клиентите, клиентски центрове, до гишета или служби за оказване на помощ на потребителите и пътниците. Много важно е, естествено, да се контролират и на, пътническите агенции на национално, но и на европейско равнище. И аз смятам, че свързването в мрежа на националните компетентни органи ще бъде от голямо значение. Хубаво би било да има и едно централно звено за обработка на жалбите на пътниците, на потребителите. времено трябва да се съобразяваме, когато изграждаме цялата система, за която говоря, с а, а, решенията на Европейският а, на съда на Европейския съюз в Люксембург по дела, свързани именно с правата на пътниците. Интермодалността е изключително важен момент, особено по отношение на въздушния транспорт. Тук ние искаме една съвсем ясна позиция и много по-бързи действия от страна на комисията. По отношение на интермодалността би трябвало да е, имаме предвид, че Както вече многократно заявих, ние желаем еднакво уреждане на правата на пътниците за всички видове транспорт. Позволете ми в заключение да благодаря на всички докладчици в Сянка, които ми помогнаха много със своите идеи. Работихме в дух на сътрудничество и по този начин се получи този хубав доклад, надявам се. Госпожа Васеско в рамките на спонтанните изказвания ще получи думата сега. Благодаря, господин председател. И аз на своя ред искам да поздравя докладчика. Необходима е по-нататъчна консолидация и укрепване на правата на пътниците. И всичко това трябва да стане по подреден и изчерпателен начин. Пътниците имат право да бъдат непрекъснато информирани за своите права. Информацията, която им се предоставя, трябва да бъде ясна, проста и достъпна. Необходима е по-голяма прозрачност във всички предлагани услуги, за да се премахне нелоялната конкуренция. Всички потребители имат право на най-висока защита, защита в най-висока степен. И тук своята роля трябва да изиграят националните контролни органи. Прилагането на законодателството за правата на пътниците във всички видове транспорт ще помогне подпомогне по-доброто функциониране на вътрешния пазар. Благодаря, госпожо Басеско. Сега господин Перейра. Благодаря, господин председателю. Обсъждането на правата на пътниците във всички видове транспорт е много актуално. Има някои положителни предложения, като информирането на пътниците, специални мерки за пътници с увреждания и така нататък. Но липсва един много важен израз в този доклад и то е публична услуга. Транспортът е публична услуга, която трябва да бъде достъпна а, на поносими цени, осигурена на а, всички граждани като държавата поема отговорност е, за прекъсвания в е, подаването на публичната услуга за е, намаляване на качеството, за съкръщение и уволнения в системата на транспорта. Не може да се говори за права на пътниците без да се споменат всички тези аспекти. Благодаря. Благодаря ви, господин Ферейра. Господин Баки има думата. Благодаря. Искам да се възползвам от тази възможност да благодаря. Да поздравя колегата Бах, докладчик по тази точка от дневния ред. Поздравления! Най-напред трябва да кажа, че съм напълно съгласен с всичко, което казахте. Трябва да направим всичко възможно, за да осигурим по-добра информация и по-висока прозрачност. Информация за пътниците. Необходимо е също така уеднаквяване на националните правилници в тази област. Създаването на европейска база данни ще бъде много полезно мог, трябва да използваме възможността да обединим националните бази данни. Но тази европейска база данни трябва да бъде прозрачна и достъпна. Въпросът, който искам също да спомена, е туризма. Необходимо е осигуряване на публични услуги, защото знаем, че Европа а, играе водеща роля в областта на туризма и трябва всички пътници да използват и правата си в пълна мяра. Благодаря, господин Банки. С това имаме още един а, и, и, и, записал се да изкаже. Благодаря. Подчертавам необходимостта от това да се зачитат правата на пътниците във всички видове транспорт. Приветствам решението на комисията тези изисквания да се приложат до 2014 година. Трябва също така да а, помислим за нуждите на хората с увреждания. Трябва да им се оказва повече помощ. Трябва също така да се осигурява помощ на пътниците, когато има сериозни смущения в трафика. Необходимо е тази информация да бъде е, на разположение на всички летища, гари и пристанища, за да могат в е, физическа, в, е, на хартиен носител и в електронен вид пътниците да ползват тази информация. Също така, трябва да прекратим изискванията, които нарушават правата на пътниците, примерно да нямат право да използват само част от един купен билет, само отиване или само връщане. Благодаря. Благодаря, госпожа Тикал. Права изключение и а, давам думата и на господин Патян. Благодаря ви за предоставената възможност, господин председателю. Подкрепям инициативата да се разшири законодателството това ще е добре за развитието на транспорта. Не може с браншов подход да се решават проблемите на един или друг вид транспорт. Всички видове транспорт са взаимно свързани и ако един от тях е в затруднено положение, то пътникът би трябвало да има възможност да ползва друг вид транспорт. По такъв начин един комплексен подход ще осигури превоз на пътника от точка А до точка Б съгласно единни транспортни правила. В противен случай превозвачите ще дължат обещетение за нарушените права на пътниците. Благодаря. Благодаря на колегата Пашка. С това наистина приключваме списъка на желащите да си изкажат. Комисаря Балкс има думата. Благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря на докладчика господин Бах и на членовете на комисията по транспорт в Европейския парламент, които винаги са били е, ревностни защитници на правата на пътниците. Естествено, че е, ние многократно сме се занимавали с този въпрос, обсъждали сме го. Е, комисията смята, че е, съществуващите правни актове би трябвало да се обединят в един е, общ е, акт, един общ регламент, независимо от това, че регламента за правата на пътниците в морския транспорт всъщност наскоро бе прият и предстои е, непосредствено влизането му в действие. Е, при всички положения би трябвало да е, имаме предвид жалбите на пътниците, оплакванията им, така че комисията, Европейската комисия възнамерява да отчете спецификата в отделните видове транспорти и също време на всички оплаквания, поступили до този момент от страна на пътниците. Не бива в никакъв случай тежеста от настъпилата несъстоятелност или фалита на авиокомпании или други транспортни предприятия в другите сектори на транспорта да се стоварва върху пътниците. Е, правата на пътниците предполагат е, възстановяване на техните на средствата, които те са е, наплатили, а не са получили съответната услуга би трябвало много бързо да се възстановяват средствата, инвестирани от хората при неполучаване на съответната услуга. Трябва да се гарантира, че техните права ще бъдат защитени и в случаите, в които е, има е, увреждане на е, техния багаж или е, нанесени други е, щети. Необходимо е да пред, разгледаме и законодателство, европейското законодателство в областта на въздушния транспорт и защитата на правата на пътниците. За определени периоди от време и за определени региони този регламент свърши определена добра, не е лоша работа, но в момента той вече се нуждае от промяна. Така че Европейската комисия в момента ще започне една много бърза експедитивна работа по преразглеждането на регламента за правата на пътниците в рамките на въздухоплаването. И така, с това приключваме заседанието днес. Утре сутринта в 8.30, забележете, казва председателят, ще започнем с разискванията тук.